Ще ви информирам, че са прияти законодателни актове, които ще бъдат изброени в протокола към настоящото заседание. Нека сега да преминем към дневния ред. По дневния